Diamo inizio. Предлагам да започнем с нашето заседание на комисията. Преминаваме към точка 7. Позиция на парламента относно проекто бюджета за 2011 година във вида, във вида, в който е изменен от съвета. Става дума за всички раздели. дам думата на Магинес. Ще ни докладва за проекто становището, което е изготвил. Изготвила. Благодаря, господин председател. Ще бъда много Становището е кратко. Колегите са запознати с съдържанието му. Днес след обед бюджетната комисия ще гласува по земеделската част на общия бюджет и едва тогава можем да обсъждаме резултата от гласуването. Както знаете, има три предложени изменения. Предлагам при гласуването днес сутринта да ги отхвърлим. Съдържанието обаче е ясно и се надявам, че колегите ще приемат препоръката ми във връзка с гласуването. Благодаря, Марете. Мисля, че всички имате листа за гласуване. Преминаваме към гласуване. Създигане на ръка, кой е за изменение едно? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Изменение две за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към окончателно гласуване на становището за, против, въздържали се. Приема се. Благодаря. Майрит. Сега, както беше обявено, Прескачаме точка 8 и 9. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Тарабела ще ни въведе в темата. Става дума за стратегията на Европейския съюз и подкрепата, свързана с сигурността на прехраната. И така, рамката за политиката на Европейския съюз за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с сигурността на прехраната. Докладчик по становище е Марк Тарабела. Трябва да изготвиме становище е, по съобщението на комисията. Марк има думата, за да ни каже за становището. Благодаря, господин председател, за това, че изтеглихте напред тази точка, за да мога да се яви в друга комисия днес. И така, тук не става дума за изчерпателност, поне не такава, каквато аз исках. Сега ще кажа нещо, което ще повторя и в края на, изред, на изказването си. Не е необходимо а, непременно да изменяме това становище. Не винаги става дума за компетентност за меделската сфера. А, съвсем накратко съм засегнал а, някои въпроси, които са ми близки до сърцето. Ще резюмирам. Най-напред искам да благодаря на службите, на секретарята на комисията, госпожа Фиц Бергер, която ми даде някои разумни съвети. Искам да благодаря и на Европейската комисия за съобщението за продоволствената сигурност в развиващите се страни. Е, това е тема пряко свързана с правата на човека. Основният принцип е, е държавите членки е, да се осъзнаят, за да има и инвестиции, да се осигурят необходимите резерви от хранителни стоки и да се облегчи задлъжнялостта на развиващите се страни. Трябва да бъдат подпомогнати тези страни сами да произвеждат храната си. Значи, тук трябва да правим разлика между сигурност, която е свързана с безопасността на страните и суверенитет, хранителен или продоволствен суверенитет, в смисъл, че всяка държава трябва да може да произвежда храната си и населението и да не страда от продоволствен недостиг. Мерките, които ще бъдат предприяти на ниво Европейски съюз в бъдеще, трябва да бъдат обвързани с основното право на хората на храна. Трето, огромна част от гражданите в света всъщност са селени и за това техният начин на живот е свързан с култура на самоиздръжка. Трябва да създадем стратегии в полза на малките ферми и селски стопанства, като изведем начално място ролята на кооперативите, производствените кооперации и на жените. Освен това, трябва да обърнем особено внимание на кредите. На следващо място трябва да се стимулират регионалните съюзи, за да се стимулира селско-стопанското развитие. На следващо място трябва да се противопоставим на нестабилността на цените. Имаме нужда от прозрачни правила на пазара по цялата хранителна верига. На следващо място трябва да се произвежда устойчиво и по-малко енергоемно. Това въжи за всички развиващи се страни. Освен това, е, трябва да се е, помисли за използването на е, селскостопанските стоки за горива. Те не, това използване не трябва да застрашава продоволствената сигурност. На следващо място земята трябва да бъде достъпна за, всичко, не тря... за всички. Не трябва да има нов земеделски колониализъм. Следващата ми точка трябва да създаваме работни места и да разпространяваме информация, е, благодарение на която младите проявяват желание да се захванат с замеделска работа. Това е и свързано с желанието ни за ограничаване на бедността. И на последно място трябва да се стимулират научните изследвания и обмена на производствен опит в селско-стопанската сфера. Това са десете основни принципа на моя доклад. 9 милиарда може би ще бъдат хората в резултат на нашата ръждаемост. Ако вземем предвид епидемията от СПИН, която погубва милиони хора, разбираме колко сериозен политически избор трябва да направим. Всички също така се борим с корупцията и за това се връщам на първоначалното си искане. Ако желаете да внесете изменения, ви моля да не бъдат те свързани с корупция и с промени в климата, защото това ще разводни посланието, което бихме искали да отправим. Във всички случаи Надявам се, че мнозинството ще ме а, подкрепи, за да може а, а, земеделските стопанства и регионалния търговски обмен на селско-стопански стоки да бъдат използвани за преодоляване на трудностите и за укрепване на продоволствения суверенитет. Благодаря ви и, ви, и съм готов да ви изслушам. Благодаря, Марк. Давам думата на Магинес, след това Елизабет. Майрите има думата. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за изготвеното становище. Ще подкрепя всичките му коментари. Е, имам и е, бележка във връзка е, с бюджета за подпомагане на отвъдморските територии. 17% е, от този бюджет е, през 80-те е, години беше за подпомагане на земеделските стопани, докато през 2008 година този процент спадна на 8 на 100. Бих искала да отправя призив към Земеделската комисия отново така да насочи вниманието си пълноценно към значението на земеделските е, стопанства и на земеделието. Необходими са много научни изследвания, в частност в развиващите се страни. Това е, е част от вашия доклад, но мисля не е осветлено достатъчно. Ние като Земеделска комисия трябва да му обърнем особено внимание. Вчера разисквахме идеята за правото на изхранване. Как може Европейският съюз да подпомогне упражняването на това право? Да, трябва да подпомогнем самоиздържащите се земеделски стопани и да им предоставим необходимите средства. Никоя страна обаче не може да развие економиката си без да развива фундаменталното си земеделие. Затова е необходимо средства, предназначени за подпомагане на развитието, да бъдат насочени именно към земеделското развитие. Благодаря. Благодаря, Мари. Сега Елизабет има думата. Няма, не говори в микрофона. Благодаря. Благодарих на докладчика Тарабела. Подкрепям това, което казва той, както и това, което казва Майрит. Ние получаваме доста критика като селскостопански хора, защото не, твърде малко пари имало. Важно е фокуса да бъде фокусиран върху селското стопанство, върху сигурността на прехраната. Тия, които се занимават с помощта за развитие, е важно също да насочват и фокусират парите. Нямам изменения. Второто, което искам да кажа, че ние като Европейски съюз имаме външна политика, е, отговаряме и за правата на човека, трябва да преговаряме с правителствата да бъдат отворени към нас и към това, което искаме. Глад има там, където има войни, където има вълнения. Ние искаме да помогнем на хората, но правителствата трябва да си сътрудничат с нас. Това е ясно. Важно е това ясно да го кажа, но не внасям изменения. Благодаря. Благодаря, Елизабет. Мартин има думата. Доклада има голямо значение за прилагане на целите на хилядолетието. И резултат резултата от последната среща на държавните глави в Нью Йорк не беше особено нещо, така внимателно казано. Европейския съюз трябва да постави знак, да даде сигнал. Това е световен проблем, решаването на проблема с глада. Аз подкрепям Марк Тарабелък относно насърчаването на малките сели, на малките стопанства в третия свят. Има добра основа защо това трябва да го направим. Доклада по сърско стопанство преди две години показва, че има глобални проблеми с прехраната в бъдеще и ако подкрепиме производителността на фермерите и в земеделското право, което е важно, е, е относно land grabbing, тази тема, не можем да избегнем от нея. Тоест, как ще боравим с земята, потоците от биоенергия, храни, на къде отиват и кой печели от това. Това е изключително важна тема и трябва да се включи в доклада. Темата за Аграрният алкохол служи на страните, които го произвеждат, замества нефта. Това е централен въпрос и по принцип е, насърчава процеси в отрицателна насока, когато форсираме биоалкохола. Трябва да да, да обсъдиме това. Става дума за участници, които имат други интереси, а не интересите на държавите от третите страни. Така че тези неща бих желал да бъдат включени в доклада и да поставя чело, на по-преден план доклада за стопанството, за селското стопанство, за да продължим нашата дискусия и да да ясно да подчертаем нашата отговорност по тези теми. Благодаря. Благодаря, Мартин Албартес сега. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с преждеговорищите. Марк Тарабел добре се справя с задачата си и ще представи добър резултат. През последните последните дни и седмици, миналата неделя, имах разговори с представители на африкански фермери и на селскостопански организации. Докладвано ми беше, че в Конго китайците са купили 2,8 хектара земеделска земя и не само в Конго, а във всички други държа, африкански държави навлизат китайците, след тях индианци, а, е, индийците, които купуват земя. Тази тема трябва интензивно да обсъдим тук. Представители на африканските организации ме помолиха ние тук като Европейски съюз да се заинтересуваме за тези процеси, тъй като ги е страх, че им измъкват земята под носа. И а, ситуацията в Африка значително ще се влуши и селското стопанство. Критикува се сериозно европейската политика за развитие в Африка от организациите. Те казват, че не е целенасочена. Ние тази европейска помощ за развитие трябва целенасочено да я прилагаме, да осигурим европейско влияние в интерес на африканските фермери, но и в наш интерес за да не могат китайците да се позиционират по този начин, което ще доведе до големи трудности в бъдеще, ако ги оставим. Благодаря, Алберт. господин председател. Е, много се радвам, че господин Тарабела представи такъв доклад. Този доклад ни дава възможност да подчертаем нашите аспекти от гледна точка на нашата селскостопанска политика. Е, три, три приоритета. Господин Тарабела, можеш да ги включиш в доклада. Първо, може да се запише, че е, борбата с глада не става с доставки, с помощни доставки. Важно е да има демократични политически а, отношения, да няма корупция. Това е минимално изискване. Не може да се прилага регионална успешна сърскостопанска политика. А, второ, желая, това не е само хвала, но трябва да се спомене, че европейската селскостопанска политика и отпадането на субсидии за износа и пазарната ориентация допринася в различните се страни да има регионално адаптирано селско стопанство. Искаме да спреме субсидираните цени на световния пазар. Трето, по точка 2 се връщам. За мен е проблем, че нашите политици по развитие, на тях се гледа като лошите. Тези, които объркват световния пазар, които негативно влияят на земеделието в различните се страни. Но това е грешка европейската аграрна политика е много по-добра, отколкото имиджа им. Трето, трябва да имаме коража с нарастващи темпове парите, които даваме за помощ за развитие, да бъдат внимателно насочвани, да провериме какво става там при разходите на Европейския съюз, но и е, е, парите за помощ за развитие трябва да бъдат проверени. Трябва да, трябва да са на ниво да могат да се коригират евентуални грешки в тази насоки. Може би тези неща е добре да се включат в доклада. Благодаря. Господин Хашфорд. Very much. Uh, uh I want to thank Mark for his report, and I agree with very many of the comments which he's made. Uh,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 Grazie Presidente, io intervengo anche come eh, relatore ombra del PPE su questa. Благодаря господин председател, от името на НП е, одобрявам е, доклада на господин Тарабела, неговото мнение. и радвам, че сега можем да говорим за приноса на Европейския съюз в подпомагането на развиващите се страни в сигурността на прехраната. Ние имаме особена отговорност. Искам се концентрирам на съобщението на Европейската комисия и съм на мнение, че общността през следващите години – ще отвои производството на храни. И до 2050 година ще помогнем на 3,5 милиона хора. Затова ни е необходимо устойчиво селско стопанство. Развитието доведи до бързо нарастване на търсенето. и а, разширяването на а, земеделските земи и увеличаване на сигурността на прехраната. Ние трябва да обърнем сериозно внимание на това и и трябва да се внимава да не се стигне до до негативни последици в някои отношения. Аз относно проблемите на селско-стопанските общности, трябва да кажа, че има възможност да се противопоставят на пазарните развитие. Ние се нуждаеме от подобряване на технологиите и подобряване по-специално в фуража, например, за животните. Нужно ни е по-интензивно земеделие. Важни са и цените за потребителите. От друга страна, важно е подобряването на економическото развитие. И тъй като с стопанските практики трябва да бъдат продължавани да бъдат прилагани за да може е, да бъдат подобрени знанията относно е, определени селскостопански практики. Това, което искам да подчертая, че снабдяването с енергия в селското стопанство е важна стъпка – за да бъдат разделени производствените механизми от колебанията на цените на енергията. Е, те да стават по-автономни и самоснабдяващи се. Е, например, да могат да произвеждат биодизел от царевица – Това доведе до подем на цените на царевицата от една страна снабдяване с храни, от друга страна трябва да отчитаме и отпадъчните продукти, които да могат да се използват. Например, костилките на маслините, за да добиваме енергия. Биологичното селско стопанство ще до, може би ще доведе до намаляване на производството в Европа, но екстензивността на селското стопанство е, означава, че ще трябва да се използват по-големи площи Вчера чухме за ролята на жените в селското стопанство. Много е важна ролята на жените а, и във връзка с това, което сега се дискутира. Относно корупцията, тя засяга най-вече е, и жените. Ще се спра на това по-късно и може би ще внеса изменения. Луис, имаш думата. Благодаря, драги председатели, драги колеги. Има а, нещо, което ме смущава. Е, социалистите мълчат. Мисля, че няма да изпълня задълженията си като депутат, ако не кажа колко високо ценя работата на господин Тарабела и ако не изразя и не заявя е, публично подкрепата ни за неговата работа. Благодаря, да, това е резултат от усилията на всички. Благодаря. Има две или три два или три големи проблеми в тази връзка. Един е проблем се стои в вече споменатата споменатото купуване на големи площи земеделска земя в бедните райони, но които са много плодоносни. Това е най-голямата заплаха в Африка днес. Втория проблем касае всички развиващите страни. Ние в богатият свят имаме капацитет за плащания, имаме готовност за плащания, и можем нашите автомобили да ги захранваме с храна на малките е, деца, което е безобразие. Е, биогорива да се из... не бива да се използват. Има толкова много други продукти в селското стопанство и в горското стопанство, които могат да се използват за биогорива, но не и храна да се използва за тази цел. И трето, Африка е засегната от това липсата на структури на собственост. На кого принадлежи земята? Жени често използват земя, но имат ли право на собственост? Тук трябва да поставим ударението в нашата помощ за развитие, за да бъдат създадени институции в едно общество, които са необходими. За да гарантират една правна сигурност. Благодаря. Благодаря. Госпожа Паусън. Благодаря, господин председател. Доклада е голямо предизвикателство, но е голям шанс. Затова искам да да призва колегата Тарабела да използва шансовете. Ясно да се каже какво правиме за сигурността на прехраната, как си представяме положението със сигурността на прехраната в развиващите се страни. Това, което не разбирам и се досвам непрекъснато е, че понякога и тук помежду се а, наругаваме взаимно. Всъщност, можем да поставим правилни основи на ОСП. Не искам да поставя пръста в раната, но защо ние тук в комисията не знаем какво прави дясната ръка и какво прави лявата? Когато попитам защо не може свръхпроизводство производство в Европейския съюз да се изпрати в бедните райони, където има глад, тъй като сигурността на прехраната не е само да даваме пари, а в спешни ситуации да реагираме. И ми се отговаря често, че вашата комисия не я касае този въпрос. Не съм съгласна. Трябва да призова сега за по-голямо сътрудничество и може много да постигнем.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 наистина се, се струва да се замислим какво правим с нашата политика. А, да, а, чухме, че до 2050 година трябва да се увеличи производството на а, храни, изкупуването на земя в Африка също без спомената. населението на Индия и на Китай изкупува тия земи. Защо? Защото имат по-богато въображение. сега, в днешно време а, властта се определя от това кой разполага с нефт, но в бъдеще а, собствеността, владението на земя ще бъде определяващия фактор в тази област. Определено трябва да се замислим а, много внимателно, защото в момента сме в един етап на ограничаване на сълскостопанското производство и об при обвързването на а, владението на земя и производството а, трябва да се замислим а, много внимателно за бъдещите предизвикателства, като например недостига на храна. Кой... Това е нещо, за което трябва да сме подготвени, а все още не сме. Все още сме най-големия вносител на хранителни продукти и все повече ще внасяме, когато влязат в изпълнение новите политики. Благодаря, господин Вачерцовски. Алберт има думата. Благодаря, господин председател. Моето допълнение е към това, което казаха следното. Докладвано ми е, че в Конго, където тези китайци купуват 2,8 хектара и ги притежават вече, не засаждат култури за прехрана на африканското население, а заседеното се изнася в Европа. И африканците ми докладваха, че се оценява, че около 1 милион китайци обикалят в африканския континент и искат да упражняват масивно влияние. Второ, много от проблемите, свързани с сигурността на прехраната в Африка, са причинени от самата Африка. Зимбабве, например, беше а, пшеничната камера. Имаше много достатъчно ресурси и никой да не гладува. Един обратен пример. Замбия до, наскоро им 70% от сигурността на прехраната осигуряваше от собствената си страна. Самбийското правителство призова 27 селскостопански експерти да консултират фермерите и за кратко време Замбия успя да произвежда над 100% от нужната прехрана. да не е, се държиме към африканците като повече знаещи от тях, а да консултираме африканците, за да могат да напреднат с тяхното селско стопанство. Без стабилно селско стопанство африканския континент няма шансове. Трябва повече неща да вършим от миналото. Благодаря. Благодаря на колегите, които се изказаха преди да дам думата на представителите на комисията. Питам Марк Тарабела, иска ли да вземе думата или после ще вземе? Накратко, господин председателю, съвсем очевидно аз си отбелязах бележките, коментарите, Отбелязвам с удовлетворение, че общата насоченост на доклада е удовлетворителна за почти всички, но с готовност ще изслушам всички интересни изменения по тази поредица от принципи, които трябва да бъдат препотвърдени. Както казах, има е, някои становища вече поступили на Ханс Петър, има и други, които почти изцяло са отразени е, е, в доклада. Искам да кажа, е, че има становище и на контрадокладчиците, на Вестреса. Е, може би трябва да направим едно заседание с вас и евентуално е, да погледнем е, измененията в тяхната цялост, да помислим за компромиси. Е, всичко ще бъде добре, защото сме единодушни, че трябва да се подчертае значението на селско-стопанския отрасъл. Вярно е, че когато говорим за облегчаване на задлъжнялостта, това върви за ръка за ръка с ангажимент а, за инвестиции, които носят полза на местното население. Това искам да кажа на този етап. Давам думата на комисията. Благодаря. Господин председател, благодаря на докладчика за добрия обзор на 10 важни а, точки по това съобщение. Съобщението е свързано с борбата с глада в световен мащаб. Около 925 е, е, милиона души все още нямат адекватен достъп до хранителни продукти. Съобщението класира приоритетите от гледаща на малките земеделски производители и това е по инициатива на депутатите от този парламент. Няколко неща искам да засегна. Съобщението бе последвано от друго съобщение от нашите колеги от главна дирекция екология, където става въпрос за продоволствените системи, там където има сериозни проблеми с глада, Политиката обикновено се свежда до е описаното във второто съобщение. Факта, е, че, че едновременно всъщност излязоха двете съобщения, също показва, че двете ръце на комисията, лявата и дясната, често пъти се засичат и дори пляскат една с друга. По отношение на глада и подхода към него, това са двата документа, които начертават нашия подход. Действително, един от проблемите в развиващите се в момента страни е а, свързан с а, правата на владение и собствеността на земята, закупуването на земя, особено, а, що се отнася до Африка. Само, че земевладението не е единствения проблем, също важен въпрос е достъпа до ресурси. Земята често пъти е пряко свързана с наличието на води, водни ресурси. И мисля, че се изтрува становището на парламента да вземе предвид и този въпрос. Това е по това, което чух до сега, като първоначална реакция, естествено ще се радваме да дадем повече разяснения, стига докладчика да се обърне към нас за такива. Желая ви успех и мъдър подход към разписването на крайния вариант. Благодаря. Благодарим на комисията. A Работим по проекта на доклад на следващото заседание ти ще представиш доклада с оглед на днешния важен дебат. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Помощите отпускани в рамките на германския алкохолен монопол. Ще ви представя набързо доклада. След разискванията по германския алкохолен монопол в нашата комисия и като докладчик по досието представих проект на доклада. Като в проекта в общи линии са отразени предложенията на комисията за помощите, които отпуска Германия и ще продължи да ги отпуска за производството на алкохол до 2017 година. С други колеги съвместно изразихме някои съмнения във връзка с продължаването срока на действие на това изключение след 2013 година, защото през 2013 година ще влезе в сила новата обща селскостопанска политика. Но след като изслушахме успокоителните думи на представителя на комисията и като се има предвид ниският общ размер на тези помощи, както и голямото им значение за местните спиртоварни, ние е, решихме все пак е, да се съгласим е, с продължаването на срока на изключението, предложено от комисията. Само едно изменение имаме с цел разширяване на прозрачността и демократичния контрол. В частност, ние ще изискаме от комисията да внася в парламента и в съвета годишния план, изготвен от Германия за прекратяване на монопола. Приключвам краткото си изложение с благодарност към госпожа Елизабет Егле, която по време на сесията в Страсбург а, ни а, направи, а, организирани една малка екскурзия до някои малки спиртоварни в Шварцвалд. А, и това ни позволи да придобием впечатление на място. Това исках да кажа сега. Разискванията а, са а, открити. А, ще дам думата на комисията. А, госпожа Егли иска да се изкаже също. Имам и доста други доброволци за изказване. Благодаря, господин председател. Сърдечно благодаря за това, което до сега е направено по доклада и за обосновката. Обосновката описва много добре ситуацията. Тази диференциация се обсъжда и в Германия. Ние разбираме, че след 2017 година може да се получи проблем за нас вътре в Германия. Но мисля, че е проблем на Федерална република Германия и трябва да бъде решен е, в Германия. Пътя е ясен, стана и ясен и при посещението ни в Шварцвалд. Той е необратим този път и затова подкрепям това изменение, което изисква не само годишно информиране на комисията, но и годишно информиране на парламента как се върви по този път и дали всичко се прави коректно. Моля колежките и колегите да одобрят доклада с това изменение, а да не внасят нови допълнителни изменения, които ще ни е, е, вкарат нас и докладчика е, в ситуация да навлезем в трилог преговори. И основата, която имаме сега, е добре съгласувана. Искам още веднъж да подчерта, подчерта, че това са немски пари, не са пари на Европейския съюз. съюз. И колежките, колегите, може би не знаят, че концентратите могат да се продават само в Германия. А, концентрати, които са свързани с производството на този монопол, не бива да се продават в други страни и това е условието свързано с този алкохол, с този монопол. За това няма изкривяване на конкуренцията. И затова моля за подкрепа на доклада така както е е да подкрепите това изменение. Благодаря ви. Благодаря. Елизабет. Колегата Родос. Благодаря. И аз подкрепям този проект доклад на Паоло относно предложението на комисията за германски алкохолен монопол – и това доведе до големи проблеми с малките предприятия. Много по време на посещението в Германия се убедихме, че за малките предприемачи производството на алкохол е вторият стълб в доклада по собствена инициатива за общата селскостопанска политика след 2013 година се изказахме за запазване на устойчивото селско стопанство в Европа. Тоест, точно малките и средните производствени структури гарантират работни места и преди всичко на жените, както можахме да се убедиме. От друга страна, те допринасят за биоразнообразието и запазването на културите. Точно в Шварцвалд това беше много видимо. в обсъждането на германския алкохолен монопол, Елизабет каза вече, че не, знаем, че не се касае за европейски пари, а за германски пари. Аз подкрепям предложението и считам за много тъжно, че продуктите не бива да се продават извън Германия. Съжалявам за това, защото са много вкусни продукти и на всеки ги препоръчвам. Моля за одобрение на доклада. Ще помогнем на малките и средни предприятия много. Благодаря. Мартин има думата. Имахме едно великолепно пътуване в Шварцвалд. Осмяхме да опитаме някои неща, но сега трябва трезво да говорим по темата. Всъщност на всички стана ясно, че най-късно до 6 години ще се прекрати прилагането на тази специална регулация в Германия. Т.е. става дума само за удължаване на периода. Това, което поздравявам при предложението, че диференцираме. Диференцираме това, което госпожа Егле каза, малките предприятия, които на първо место имат а, а, малки инсталации за производство на алкохол в Баден-Вюртенберг, в а, Бавария, те имат удължение спрямо тези, които произвеждат алкохол от пшеница или картофи. Предприятията имат преходен период, имат, а, трябва да се адаптират към а, други условия на пласмент, използвайки този преходен период. Поради това одобряваме това решение и изменението и смятаме, че и се надяваме, че заедно можем да дадем като Европейски парламент ясен знак. Има продължаване на срока, но след това се прекратява този специален път за германските производители на алкохол. Благодаря. Мартин Херберт Дорфман. Благодаря, господин председател. Твоят анализ на проблема абсолютно го одобрявам. Две изречения по това, което колегите казаха. Посещението, което имахме, ни показа ясно, че това удължаване беше необходимо, за да не се е, наруши работата в този регион, която е от, от 100 години. От друга страна е ясно, че структурата, която съществува над 100 производители в едно село, това не е поносима ситуация до 2017 година. И за това локалните и национални правителства трябва да се ангажират да подобрят структурите. Има постепенно ще се намаляват разходите, провинциите ще използват по-малко средства за този монопол. Може би могат да се използват парите за подобряване на структурите на продажба. Продуктите са висококачествени. и такива висококачествени продукти не бива да бъдат преработвани в а, индустриално произвеждан алкохол. Важно е системата за продажба и дистрибуция да се подобри не само на локално, а да се разшири територията на пласмент мисля, че това би било най-добре дългосрочно погледнато. Благодаря, Херберт. Заместник председателя Вечеловски. Благодаря, господин председател. Аз ще гласувам в подкрепа на този доклад. Защото принципно поддържам подкрепата да оказвана за малките предприятия. Трябва а, да ги подкрепим и определено а, се радвам, че така активно участва в този процес а, германските ни колеги. Да, естествено е те да подкрепят а, тази инициатива в Германия, но не мога да не се, съгла... да се съглася, че а, това не е изкривява пазара, защото немския пазар е част от европейския пазар, така че една част от пазара ще се насити с такива продукти, с други думи. Други производители на алкохол няма да могат да пробият на този пазар. И мисля, че трябва да гледаме на производството в по-глобален план. Искам да, помиля, да помоля председателя и представителите на комисията да ни обяснят откъде идва обосновката за това изключение на, за Германия. Дали защото немското правителство е по-активно, защото ние имаме подобен проблем в Польша. Там, където аз живея, около мен, знам, че има поне а, няколко спиртоварни, които са а, спрели производствените процеси. А пък ако бяха се радвали на някаква подкрепа, може би щяха да могат да продължат да работят. Те може би и немското правителство е било по заинтересовано и активно. Просто ще се радвам да чуя какви са доводите за това изключение. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме доклада. Е, господин Декастро, повдигат се някои въпроси, които вече са разглеждани по тая тема. Но действително не може да се твърди, че че няма а, въздействие на общия пазар, понеже тия изделия ще се продават само в а, Германия. Може би комисията си следва да се, е, си струва да се занимае с този въпрос. Но да, определено е. Добре. Трябва да се подпомогне тези е, малки спиртоварни, е, но е, тая подкрепа трябва да бъде основана на базата на прецизна оценка и трябва да отделим необходимото внимание, за да сме сигурни, че по-нататък няма да се удължава срока на това изключение. Следващия оратор. Вчера по време на срещата с комисаря Чолос говорих за разнообразяването на европейското замеделие и потребността от нови средства за подкрепа. Също казах, че имам някои тревоги по отношение на бъдещето на, общата сълскостопанска политика, понеже прекалено много се упростява и се уеднаквява системата на подпомагане според мен трябва да има система от разнообразни системи за подкрепа, които да създават и да запазват работни места. И като цяло подкрепям доводите, които бяха изложени, много са ясни. Но имам въпрос към комисията. Подобно положение може да се установи и в други страни. И е, е, е, в тази връзка какво мисли комисията? Каква е номенклатурата? Какво значи малък производител и кога един малък производител става голям такъв? Благодаря, господин председател. Колегата ми спомена точки, по които и аз исках да говорим. но Пауло, искам да ти благодаря за този доклад, а на госпожа Елизабет Егле за това, че се включи активно в обсъждането му. Не става дума да се цементира това специално положение, а да се даде шанс на малките предприятия да се адаптират към новата ситуация за да може да имат пазар за в бъдеще. И, драги колежки Воячовски от Полша, не смятам, че поради това по-малко вносен алкохол ще се внася в Германия. Ние сме 80 милиона и пиеме доста алкохол, така че няма проблеми. Колегата Родос, искам да му кажа, че когато съжаляваме, че тези великолепни продукти не се нямат право да бъдат продавани в чужбина, смятам, че а, никой няма да ни забрани да подаряваме тези продукти в чужбина. Така че е, обръщам внимание, че ние нямаме право да ги продаваме, но имаме право да ги подаряваме. По този начин може да увеличиме пласмента. Мисля, че ще бъде намерено разумно разумно регулиране, за да може да създаде бъдеще на тези малки фермери. В Европа има изключения, например по периферията, при захарта има изключения. Това не е за първи път. Ние да имаме специално изваредна ситуация. И затова моля колежките и колегите да се съгласат с това. Благодаря. Благодаря, Алберт. И на края на разискванията. Най-напред искам да благодаря на колегата Елизабет Яглес за посещението от миналата седмица, организирано от нея. То е много интересно в контекста на нашата тема. То ни позволи и да видим редица други аспекти. По отношение на темата, смятам, е, че е, трябва да сме сигурни, е, че тази система позволява на дребните земеделци да имат допълнителни доходи и да останат страната. В противен случай те биха се преместили в други зони. В противен случай бихме имали и друг пейзаж, друг селско-стопански сектор в този район на Германия, който посетихме. Ние днес много говорим за биологично разнообразие. Наистина, ако след време е, се е, прекрати съществуването на тази система, ще стане еднообразен и пейзажът в тази част на Германия. Няма да кажа какво видяхме под слънчевата светлина. Е, видяхме как германските стопанства са се оборудвали да черпят слънчева енергия за енергийните си нужди. Може би утре техните нови производства ще заменят производството на алкохол. Това пък ни кара да мислим в по-общ контекст за ролята на общата селско-стопанска политика за многофункционалността на земеделските стопанства и многофункционалността на техните приходи. Благодаря. Искам да благодаря на всички ви за направените изказвания и е, за подкрепата за свидетелствана на доклада. Искам също е, да кажа на тези колеги, които изразиха безпокойство. В доклада е казано, както и, е, впрочем, в документа на комисията, че всичко, което правим е обосновано, във всеки случай, в който допускаме изключение, има някакъв е, момент на изкривяване, на опоручаване. Няма смисъл да го припомняме. Но в крайна сметка тук финансовата намеса от страна на Германия е с много нисък размер. За малък обем производство говорим. От друга страна, това производство допринася значително за развитието на съответните региони. Смятам, че това оталожва вашите опасения. Благодаря на председателя на господ... господин Хойберг, председателя на специалния комитет по селско стопанство в съвета. Той е представител на Белгийското председателство. Ние си сътрудничихме с него и това е доста добра практика. Изпълняваме на дело Лисабонския договор. Много важно е съветът да има свой представител, заедно с представителите на комисията на нашите заседания. Искам сега да дам думата на тези външни представители. Не знам кой иска да се изкаже. Дали представителят на комисията желая също да се изкаже? За комисията кой иска да се изкаже? Господин Зорила? Само няколко думи искам да кажа а, по въпросите, които бяха отнесени към комисията, но също искам да благодаря за този доклад, който бе изготвен от председателя на вашата комисия Декастро. Относно това откъде тръгва това изключение, както знаете, през 1918 година е установена тая, това монопол а, който не е прекъсвал до сега. Има правила за държавните помощи, на които се основава монопола. Да, ние сега бихме искали да прекратим това положение, това изключение за държавна помощ. Но това ще се случи след 6 години. А, друг въпрос. Няма ли други малки спиртоварни в други страни? Да, има естествено, но а, не сме установили да съществува програма или схема, подобна на германската в друга част от общността, в друга страна. С подобен вид дерогация, с подобен вид помощи и подкрепа, а, с, подобно, с подобна уредба на държавните помощи. За това е този регламент. В другите държави членки няма да има такова изключение и след като изтече е, този регламент също няма да има и в Германия. Благодаря. Сега давам думата на господин Улбергс, ако желая. Voorzitter, Dank u ook dat u mij het woord geeft. Eh. Благодаря, господин председателю, за възможността да говоря пред вас. Няколко думи ще кажа. Отчитам, че като цяло настроението на вашата комисия е положително така че най-вероятно ще бъде прието и а, ще успеем в кратки срокове да достигнем до съгласие с парламент, между парламента и съвета и комисията. Прекрасно. Бих казал, че може би е, сме в състояние сега да минем към следващата точка от дневния ред, ако по тази точка няма други въпроси. Преминаваме към следващата точка. Европейски статистически данни за трайните насъждения. Докладчик е госпожа Мария Неделчева. Запознати сме е, с въпроса. Е, става дума е, за изследванията и проучванията на земеделските площи и събирането на статистически данни за тях. Без по-нататъчно забавене ти давам думата, Мария, за да ни представиш проекта. Благодаря, господин председател. Запомням, започвам а, с кратко изложение върху регламента и е принципните му положения. Това е първи обмен на становища и тук а, трябва да зададем първите въпроси а, към комисията. Очаквам и въпросите от колегите към мен. Очаквам този обмен да е плодотворен, за да може бъдещият проект на а, доклад да отговаря на очакванията на колегите, както и на тези на комисията и на съвета. Никога не е безполезно да се припомни, че производството на плодове и е, грозде е от жизнено важно значение за економиката на Съюза. Трябва да бъде упростена и рационализирана действащата нормативна уредба на статистическите данни за е, овошките и вината. Е, в момента има два е, нормативни акта, регламент на съвета 357 от 79 година и директива 2001 е, година номер 109 на парламента и съвета, те ще бъдат заменени с нов един единствен акт. Тоест става дума за актуализиране и на начина по който се събират статистическите данни. Това е искане, което от доста време се прави от страна на държавите членки, от страна на заинтересованите субекти и на службите на комисията. Всички те препоръчват да се измени правното основание, на което се събират статистически данни в тази сфера. Доста години са минали от влизането в сила на действащите актове, променила се общата селско-стопанска политика, условията на селско-стопанските пазари също са еволюирали. Сегашните проекти целят да бъдат опростени понятията и променливите величини, като събирането на статистически данни се подведе под реалните нужди на техните ползователи. Да се събират ежегодни е, данни е, за е, реалното производство на овошки, на овощни продукти и грозда. Искам да добавя, че добавянето на нови променливи и на нови разбивки съответства на реалните изисквания. Има един първи въпрос, който сама си задавам. Тук в текста на комисията ни се казва, че трябва да намалим общото бреме, общата тежест. От тук и първия ми въпрос към комисията. Навсякъде в текста се говори за упростяване с цел намаляване на обременеността на производителите. Това е интересно за нас, но разбира се интересно за европейските администрации и компетентни органи. Може ли комисията да ни даде повече разяснение за това упростяване? след това. Що се отнася до сроковете, в които могат държавите членки да приведат националното си законодателство в съответствие с новите изисквания. Имам още един въпрос към комисията. В предложения текст не се предлага преходен срок за нагаждане на държавите членки към новите изисквания. Имаме информация, че Германия ще поиска за овошките преходен срок Германците вече е, са е, готови е, с данните си за 2010 година на основание старата директива, действащата директива. Дали е така и с другите държави членки? Какво мислят колегите? Редно ли е да предвидим преходен срок в новия акт? И има и още един централен въпрос, свързан с правното основание. Става дума за доклад, който идва а, при нас след влизането в сила на Лисабонския договор. Обръщам ви внимание на списъка по приложение 1. В текста се казва, че това са по-скоро несъществени елементи, поради което тук може да се извърши делегиране за издаване на следващите актове на комисията. Каква е позицията на комисията? по този въпрос? И какво мислят колегите за членове 10, 11 и 12 относно делегираните актове, сроковете за възражения против делегирането и възможностите на нашия парламент да се намеси? С това ще изчерпя сегашното си изказване. Значи, Три въпроса зададох на комисията за упростяването, за преходния срок и за делегираните актове, мисля, че това е достатъчно да започнем дискусията. Благодаря, госпожо Неделчева. Има ли желащи да се изкажат? Има ли е, хора, които искат е, да е, добавят нещо към това синтетично изказване или е, да привнесат други аспекти? Искам да замоля комисията тогава да даде отговор. Господин Кардосо, бихте ли отговорили на въпросите на госпожа Неделчева? Благодаря, господин председателю. Започвам с благодарност към госпожа Неделчева за е, твърде изчерпателното встъпление, което направи. В него тя очерта основните елементи на внесения проект. Е, като припомни неговата обосновка. В отговорите, които ще дам, ще се спра на въпросите зададени от госпожа Неделчева. Мисля, че те със сигурност вълнуват и мнозина други евродепутати. И така, както госпожа Неделчева подчерта, този проект визира и цели е, замяната на нормативни актове от 70-те години. Те се нуждаят от изменяване, е, нуждаят се от е, доста задълбочена преработка. По тази причина, именно с оглед на законодателното опростяване и с цел максимално да снемем бреме от плещите на тъй наречените респонденти, е, комисията предлага този нов проект. Кои са основните е, направления, в които текстът е, постига упростяване? Най-напред се събират вече статистически данни, а не се извършват проучвания. Каква е разликата? държавите членки могат да ползват и други източници на информация, а не само анкети. Това ще има последици за респондентите, т.е. за замеделските производители. Защото ако информацията вече е на лице, в административните бази данни, няма да има нужда от повторното и събиране. Общият обем на информацията, която се иска, е както следва. В момента за овошките на 5 години се събират статистически данни, за лозята се събират на 10 години и ежегодно се събират данни за лозята по отношение на промяната на площите разбито по региони, по класове реколта и така нататък. Това са доста сложни статистически данни, които се изискват всяка година. Тези данни вече няма да се събират по този начин. Освен това ограничаване на искането на статистически данни, на тяхното събиране, имаме промени и в други насоки продукцията вече няма да бъде предмет на събиране на статистически данни. Тоест, няма да е задължително да се събират статистически данни за най-дребните стопанства, където обработваемата площ е под 0,1 хектара. А в страните, където има стопанства под 500 хектара, доста голяма част от най-дребните производители ще бъдат изключени от задължението за подаване на статистическа информация, защото те са и хората, които най-често правят грешки при събирането и подаване на статистически данни. Също Освен това, намаляваме е, сортовете, за които искаме статистически данни. При ябълките от 98 на 18, при крушите от 64 на 11, при е, брасковите прасковите от 164 на 18. Освен това, сме преразгледали е, регионалните развивки, е, така че е, регионите да бъдат укрупнени. Внесли сме и по отношение на възрастта на дърветата и лозията е, също промени. Всичко това от една страна много упростява резултатите, а от друга страна много снижава разходите. За извършване на проучвания и анкети е, в стопанствата. Що се отнася до е, статистическите данни за лузята? Предвиждаме е, цялата търсена информация – да бъде събрана в тъй наречения е, лозарски регистр. Така че е, ще има е, много малка нужда от събиране на допълнителна информация. Цялата събрана информация в лозарския регистр може да се използва пряко. С няколко думи, това са основните направления на упростяване. Що се отнася до преходния срок? Мисля, че този въпрос може да бъде разискван по-късно. Ще имаме такава възможност. Нашата цел, предлагайки опростяването, е да позволим на държавите членки да подават информация, без да минават през така тежки процедури, както преди. И освен това да подавате информацията много по-бързо. Разбираме обаче, че в някои държави членки програмирането на а, дейността е извършено много отдавна и а, нашия проект трябваше да бъде внесен много по- а, рано, много по-рано трябваше да бъде прият, много по-рано трябваше да влезе в сила и това със сигурност създава затруднение за производителите. Мисля, че за този специално нов регламент, както и за други подобни регламенти, следва да се стремим към компромис в това отношение. И последния въпрос за делегираните актове. В момента сме в процес на практическо прилагане, начално практическо прилагане на Лисабонския договор. Цялата подготвителна работа е извършена обаче при действието на старата уредба. Ние в съвета имаме група за статистическите данни и тя проведе вече първото си заседание. Е, там също бе поставен въпросът. Комисията изслушва становищата и се опитва да намери най-доброто решение, тъй щото да откликне на правомерните очаквания на законодателите – Не искаме в никакъв случай да заобиколим правомощията на контрол от страна на съвета и на парламента, но според нас е необходимо да се постигне равновесие между тези процедури, които понякога са доста е, обременителни и изискванията, които са ни подсказани от миналия опит. Комисията винаги се е стремила да работи в тясно сътрудничество с държавите членки и с парламента. за постигане на по-висока степен на съгласуваност. Стремили сме се да изслушваме внимателно очакванията и на парламента, и на съвета като институции. Смятам, че в идните а, месеци по време на разискванията и в търсенето на компромис, който ще има значение не само за този регламент, но и за други подобни регламенти, ще имаме възможност да стигнем до решение, съответстващо на очакванията на всички заинтересовани. Сега ще приключа на бързичко, само с няколко думи. За е, значението на тези статистически данни, производството на плодове и е, грозде е много важно. Това са важни култури те имат голямо значение и на местно равнище, тъй като са източник на доходи и това е особено важно в тези селски райони, които, в които не се отглеждат други култури. Затова, според мен, е изключително важно да обърнем необходимото внимание на тези култури. Целите на комисията и нейните служби са да се осигури наличието на гъвкава, упростена система, която временно откликва на потребностите на различните заинтересовани субекти. Est-ce que Madame veut Госпожа Неделчева желая ли да вземе отношение? Извинете, господин Албердес. И после господин Дорф. Благодаря, господин председател. Много благодаря на колежката Неделчева, че работи по тази суха материя, статистиките. и нещо, което може да изглежда не толкова важно, може да, може да се окаже много важно. А, например, да не се водят ненужни статистики за в бъдеще. Това, което представителя на комисията каза, ми дава надежда, че, че можем да спечелиме на достоверност. От години не искам да говоря пред фермерите, че ще разградиме бюрокрацията, защото вместо да намалява, бюрокрацията се увеличава. Това, което казват представители на комисията, е, е като нежно растение, което ще расте, а именно, че излишната бюрокрация ще бъде намалена. И аз моля възможно най-много да бъде почистено, така да се каже, от това, което не е задължително нужно за статистиките. По този начин ще се увеличи доверието на гражданите в нас. Това ще е добре да намалим излишната бюрокрация. Благодаря. Господин Дорфман. Господин председател, накратко следното аз се присъединявам към колежката Делчева, че е много важно а, и към колегата, че а, да се намали ненужната бюрокрация. Аз не вярвам, че а, новата регулация ще доведе до единни а, методи за измерване тази дискусия често сме водили в миналото. Различните държави членки имат различни методи за измерване на трайните насъждения. Площа как се измерва от дънер на дърво до дънер на дърво, от ствол на дърво до ствол на дърво или до оградата. Как се изчислява площа? по-различно е регламентирано в отделните държави членки. Ако това го еднаквим, ще създадеме нова бюрократична работа, кадастър и така нататък. И ще, в крайна сметка, ще увеличиме бюрокрацията. А това не е смисъл на работата ни. Господин Капула Сантос. президент. Е, е, е, Благодаря, господин председателю. Качествените статистически данни са необходими инструменти за приемане на политически решения и трябва да положим максимални усилия да осигурим надежни статистически данни на по-низки цени. От това, което чувам от нашия докладчик и от представителя на комисията, оставам с впечатлението, че техните предложения са в правилна посока. Много важно е, е да се осигури и съпоставимост. Ако промените метода на събиране на статистически данни, лесно е да, ги, да направите данните несъпоставими. както а, каза и преждеговорившият, трябва да осигурим съпоставимост. В никакъв случай да не а, а, затрудняваме съпоставимостта. Госпожа Неделчева. Благодаря, господин председателю. Искам а, да взем предвид а, веднага това, което току-що бе казано. Благодаря на групата на социалистите. Да, наистина, а, този доклад е стъпка в правилна посока. Това, което поисках от комисията е да ни даде конкретен пример как ще бъдат упростени таблиците. Тази информация ни беше предоставена, ще я предам на колегите. Значи от, стотици, от стотина таблици се минава към дозина таблици. Тук има наистина упростяване. Още нещо много интересно има, а именно за праговете. В момента наличието на различни прагове създава проблеми. От там когато са малки стопанствата, това не означава непременно, че и продукцията е ограничена при новия регламент няма да има уеднаквяване, както се страхува господин Дорфман. Напротив, ще има повече разнообразие, в по-висока степен ще знаем потребностите на земеделците. Така че ние ще ги вземем предвид, за да предлагаме упростени решения на техните потребности. Искам да благодаря и на другите колеги за това, че участваха в разискването. Разбира се, в бъдещия проект на доклад ще се съобразя с казаното. Благодаря на комисията за извънредно изчерпателните отговори на зададените а, въпроси. Сега една бележка терминологична. При Лисабонския договор вече имаме право не само да гледаме, но и наистина да контролираме. Искам да благодаря за всичко казано. То ще ми бъде много полезно при изготвянето на доклада, в частност казаното от комисията. Благодаря и на колеги. Мисля, че изчерпахме тази точка. Беше разумно да се припомни на комисията, че имаме правомощие не само а, на а, преглед на това, което тя прави, но и на съвместно приемане на актовете. Сега, макар и дълги години да ни бяха необходими, парламентът а, разполага с пълни правомощия. Преминавам към следващата точка. Яйца и кокошки. Тук искам да дам думата на господин Уилямс. Ще имаме е, представене от е, господин е, Штук, е, който е председател е, на е, Европейска федерация. Господин Штук. Er- уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря на комисията, че ни даде днеска възможност да докладваме по тази тема и да дадем нашата преценка по досегашното развитие, актуалното положение и предложение за в бъдеще. Тъй като времето е доста ограничено, давам думата на моя генерален секретар Мак Уилямс, който ще направи презентацията. Давам думата на господин Уилямс. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Това, което искам да споделя с вас, е изложено на екрана на 9 диапозитива за фактическото състояние на нещата в областта на законодателството за кокошките носачки – това е един сектор, който от 99-та година а, изпълнява директивата. А, директивата трябва да бъде е, изпълнена изцяло, но това, което, в което трябва да се уверим е, че ще избегнем съществуващите проблеми или евентуалните проблеми. Основните производители в повечето държави членки ще успеят да се вместят в строка и да изведат от експлоатация до 1 януари 2012 година традиционните клетки. Смятаме, че малките производители едва ли ще могат да спазят този срок и ще трябва да напуснат традициите на сектора. Сега бихме искали да ви запознаем с тревогите ни в преминаването към новия тип клетки и е, че този процес не, се, не става достатъчно бързо. Продължават да се снасят яйца, да се произвеждат яйца от кокошки в традиционни клетки, но те ще се забранени тези яйца на пазара от 1 януари 2012 година, което ще доведе до недостиг на яйца в Европейския съюз, а и оттам ще скочат и цените на яйцата. Искаме да се уверим, че ще има поетапен, подреден а, подход към преминаването към новите клетки. На следващите три слайда ще видите много ясно същината на проблема. Както виждате, по това, което ви сочат, кръглата диаграма, това са броя кокошки, които още се гледат през 2008 година в традиционни клетки, после жълтите са а, в плевни а, и червеното са а, свободно живеещи кокошки. А, данните се основават на проучване, проведено през 2008 година. Около дори над 19 милиона Кокошки от общо 355 са в новия тип усъвършенствани клетки. Виждате, че жълтото и зелено нараства като тенденция, т.е. повече кокошки преминават към се гледат в усъвършенствените клетки. Основният проблем се състои в ето, този показател. Това е нашата прогноза за 2012 година. Бялото и а, зеленото, това отново са а, новите клетки, ще продължи да нараства. Но в зелената област смятаме, че ще има около 100 милиона кокошки, които няма да бъдат в съответствие с е, законодателството към 1 януари 2012 година. И това като дял от 355 е 30, се явява 39% от е, всички кокошки в Европейския съюз, носачки. Така какво може да стане към 2012 година. Комисията казва, че държавите членки трябва да въведат забраната на гледане на кокошки носачки в традиционни клетки. Ако са ни верни прогнозите обаче, около 83 милиона яйца годишно ще трябва да се, отх... да се изхвърлят. С други думи, това ще бъде и недостига на яйца на ден на европейския пазар. Поради строгите закони за а, салмонелата има само три страни извън Европа, които имат право да а, внасят яйца, цели яйца на нашия пазар. Това са Швейцария, Харватия и Норвегия. Ние живеем в условията на пазар, който зависи от а, търсенето и предлагането. И ако няма предлагане, естествено цените нарастват в среден и дългосрочен план производството в Европейския съюз ще бъде заменено от е, е, вносни продукти, които са произведени е, в условията на по-лоши стандарти за хуманно отношение към животните. Това ще се отрази на потребителите, на заетостта и безопасността на храните. Следващия възможен сценарий е следният. Ако се даде повече време за прехода, т.е. държавите членки да не въведат, да не започнат да упражняват законодателството на време, т.е. да продължат да се гледат кокошки в традиционни кошки. Това би довело до жизнеспособността на много от добросъвестните производители, които са въвели в експлуатация изискването за новите клетки или е, отглеждат е, при други отговарящи на законодателството условия е, кокошките носачки. Тоест, тези, които са инвестирали средствата, да е, влезе в съответствие с законодателството, не бива е, да бъдат ощетявани. Според нас, най-важното за сектора е, е да се избегне недостиг на яйца у нас и да се избегне драстичното повишение на цените на яйца. Ясно е обаче, че е, ако приемем, че нашите прогнози са е, точни, неизменно е да има производители, които няма да са готови на време. Ако законодателите и тези, които го изпълняват, е, преценят, е, че това е, е че удължаването на крайния срок е, нещо уместно, а то не бива да продължава повече от един до два цикъла. И нещо, което е най-важно, трябва да се въведе забрана за внос на трапезни яйца, ко които са произведени в традиционни а, клетки в трети страни. Тук, ако се удължи срока за изпълнение на директивата, трябва да се а, забрани на производителите, които ползват традиционни клетки, да изнасят яйца. Е Ако производителите разполагат с малко повече време, е, те би трябвало да го използват на базата на ясен план за преход към, а, одобрени, към а, одобрените клетки. Този план трябва да бъде разписан от националните компетентни органи. Като пример мога да ви дам Германия, които не неотдавна а, разписаха такъв план. Естествено, трябва да има и глоби за тези, които не изпълняват този план. След това правоприлагането на пазара трудно може да се направи разлика между едно яйца от традиционна и от нова клетка. От дълго време водим спорове с комисията, че трябва да има начин да се определя разликата между яйце, произведено в традиционна клетка и такова в усъвършенствана клетка. Комисията отговаря, че е, от 1 януари е, ще могат законно да се продават само яйца от е, нови клетки, затова те трябва да бъдат категоризирани като клас или номер 3. Както аз обаче казах, добре е да се даде малко повече време на някои производители, но техните яйца трябва да бъдат белязани по друг начин, с друга маркировка. Важното е, е маркирането да става е, на мястото на производството, това стопанство. Службата по храните и ветеринарните проверки ще е, засили проверките си, но те са насочени към компетентните органи на държавите членки, като има предвид сроковете, с които стават нещата Обикновено са необходими една, две, три години за предприемането на корективни мерки. И така, дами и господа, ние смятаме, че не можем да си позволим да бездействаме. Това е един сектор, който има на разположение до сега 12 години за изпълнение на директивата и аз съм съгласен с тези от вас, които смятат, че това е достатъчно дълго време. Но през 2005 година бе изготвен доклад до съвета на министрите от комисията. Самият този доклад закъсня с 3 години и в него се препоръчваше директивата да продължи да се изпълнява без изменения. Поставени сме в положение обаче, при което производителите а, бяхме поставени всъщност тогава а, в положение, при което а, производителите не бяха започнали а, да инвестират в прехода към а, новите клетки преди изготвянето на този доклад. Така че ние призоваваме комисията, съвета и вас самите е Е, да направим всичко възможно, за да запазим високите стандарти в Европейския е, съюз и да не позволяваме местното производство да бъде изместено от е, вносно производство или пък нашето местно производство да се изнася масово и да не се потребява тук. Искам да подчертая, че освен а, Швейцария, нито една от страните, от които внасяме яйца, няма а, законодателство а, за а, яйцата и за хуманното отношение към животните, което да е съответно на това на Европейския съюз. Призоваваме комисията да изиска от държавите членки данни за броя на кокошките, които се гледат в традиционни и в нови клетки, за да имаме много по-ясна картина за това какво се случва в този сектор. Уважаеми господин председател, дами и господа, още няколко страници съм включил в изложението си, но ще ги изпратя на депутатите в тази комисия по-нататък, за да се запознаят с тях. Благодаря ви, господин Уилям, за вашето изказване. Много желаещи има. Но тъй като комисията пряко е заинтересована, мисля, че е добре най-напред да дам думата на господин Гавинели да изложи позицията на комисията, а след това ще дам думата на желаящите да се изкажат, така че те да вземат отношение по всички предходни изложения. Господин Гавинели, давам ви думата. Grazie Presidente, ringrazio anche i membri del Comitato Agricoltura. Господин председател, благодаря. Благодаря на членовете на Комисията е, по земеделие за този дебат. Най-напред искам да уточня, че Комисията нееднократно е отговаряла на въпроси, задавани не само от представители на отрасъла, но и от държавите членки. тези въпроси са получавали отговори не само в различните управителни комитети към комисията, но и е, в комитета е, на специалисти по ветеринарно дело. Е, тоест въпросите, които господин Уилямс постави, вече са били предмет на разискване другаде. Искам да благодаря на парламента за извършеното проучване на този пазарен отрасъл и е, за изследванията на по-нататъчните действия. Е, в тази комисия през август месец беше представено такова проучване. В няколкото минути, с които разполагам, искам да ви запозная с позицията на комисията, що се отнася до препоръките е, в заключението на проучването. Най-напред препоръките – са насочени към по-добро прилагане на директивата. Както знаете, прилагането на директивата е важна задача на държавите членки, които изцяло отговарят за нейното въвеждане в националното си законодателство. Държавите членки са длъжни да изпратят отчет на комисията с резултатите от извършените проверки и от упражнения контрол – тези данни ни се подават ежегодно, за да можем ние да актуализираме периодично информация. Освен това, ветеринарната служба на комисията посети миналата година 20 държави членки и още 6 ще бъдат посетени през 2011 година. Всичко това се извършва с средствата и ресурсите на комисията по линия на хуманното отношение към животните. Е, обществените очаквания за хуманно отношение към животните расте, растат, докато нашите ресурси са доста ограничени, особено на фона на това нарастващо търсене. И за това трябва внимателно да помислим какво ще правим в бъдеще. Комисията ще изготви стратегия за защита на животните, която ще бъде приключена през 2011 година и в нея ще направим преглед на стореното през последните 20 години по линия на защитата на животните. Сега по конкретните въпроси. Отражението на е, грипа е, върху производството и върху потреблението е важна информация. Знаете, че е, в миналото сме имали специално заделени средства за осигуряване на повече прозрачност. Напълно съгласни сме. Трябва потребителят да бъде добре осведомяван. През октомври ще има в Шарлеман, изградата Шарлеман, международна конференция за хуманното отношение към животните. Вече 520 души са се регистрирали. Комисар Дал ще присъства. Ще говорим за потребителите на утрешния ден, за младите. Ще се обърнем към всички, включително селските стопани. По отношение на препоръката е, да се пазим от ефтиния внос. Знаете, че в момента се води, е, водят преговори в кръга Доха. Разискваме всички е, въпроси свързани с защита на животните, опазване на околната среда. По отношение на хуманното отношение към животните, поддържаме двустранни връзки с всички заинтересовани страни, тъй че това хуманно отношение да бъде задължителна предпоставка при изключването на споразумения с трети страни във ветеринарната сфера. Тази препоръка комисията е взема напълно при сърце и вече работи по въпроса този доклад, за който говоря в проучването, е, има накрая още две препоръки. Най-напред за законодателна стабилност. Стабилност на нормативната уредба. Е, не трябва повече да изменяваме уредбата през 2012 година не, не че се забраняват е, конвенционалните клетки, а те се превръщат в тъй наречените усъвършенствани или обогатени клетки. Сега. Е, няма е, предвидено нищо е, в краткосрочен план за изменяване на директивата. А ако започне ревизия на нормативната уредба, трябва най-напред да се направи оценка на въздействието и тя да бъде оценка не само научна, но и обществено-економическа. Това е ясно. Сега по отношение на финансовата помощ за производителите в Европейския съюз в рамките на проектите за развитие на селските райони. Сега са, работя по-задълбочено по хуманното отношение на животните и зная какво се прави в контекста на развитието на селските райони за подобряване на отношението към животните. Но а, слаби са резултатите. Доста малко а, държави членки са използвали до сега тези проекти и тези възможности за подобряване на отношението към животните. Комисията ще продължи да настоява компетентните органи на държавите членки да се запознаят а, с тези възможни мерки, а също така и всички економически оператори да се запознаят с тях. Така можем да е, постигнем известно равнище на хармонизация на е, исканията за помощ. Напълно съм съгласен с препоръките в това проучване. Това е и позицията на е, комисията по петте крайни препоръки на проучването, както ви казах вече. Мисля, че комисията е много добре запозната с основното исканията на господин Уилямс. Ние осъществяваме последващо проследяване. Благодаря ви за вниманието. Оставаме на ваше разположение за всяка допълнителна информация, която ви е необходима. Благодаря на господин Гавинели. Сега преминаваме към изказванията. 12 часа е. 12 желаящи има за изказване. Моля ви да не се изказвате пространно. Моля да не просрочвате един срок от две минути, за да можем да приключим на време и да освободим а, преводачите, които също имат нужда от почивка и време за възстановяване. Господин Калиновски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam dwa pytania do przed... Благодаря, господин председател. Два въпроса имам представителите на комисията. Първо, конкурентоспособността на производителите и по-специално себестойността на производството и цената на фуражите, които се използват при отглеждането на кокошки. Преди 10 години бе въведена една забрана – забрана за ползването на а, косно брашно а, за храна на кокошки. Научните изследвания показват обаче, че косното брашно не вреди нито на човека, нито на животните. И въпросът ми е дали комисията разглежда това въпрос, защото знаем, че вносното месо, което идва на европейския пазар от е, трети страни, е било хранено с е, косно брашно. Та, какви са действията на комисията по това въпрос? Втория ми, а, сега, второто ми питане. А, прогнозата за кокошките носачки след 2012 година. Знаем, че нови технологии се въвеждат и броя на кокошките намалява. Всъщност от това намалява и производството. Това означава ли по тия прогнози, че сега имаме равновесие на търсенето и предлагането, а след 2012 година ще трябва да внасяме яйца, които са от места, където не се съблюдават такива стандарти или не са въведени такива стандарти, като в Европейския съюз. Благодаря. Ясно беше това. Джордж Лайнс има сега думата. Моля по-бързо. Благодаря ви, господин председателю. Първо трябва да кажа, че отклика на комисията беше доста неадекватен Става въпрос за много сериозен въпрос, който е от значение за много производители в Европа, които са инвестирали милиони британски лири, за да влязат в съответствие с това, законодател... с това законодателство. И сега те трябва да страдат заради тези, които не са в състояние, които нямат намерение да влязат в съответствие с новото законодателство. Това не е приемливо. Определено мисля, че нашата комисия трябва да подходи отговорно. Ясно е, че има сериозни предизвикателства. 30% от производството предстои все още да премине към новите стандарти. Това не може да стане за един ден. Трябва да се планира, трябва да се инвестира. и големи производители в Шотландия е, са минали през сериозни е, трудности за изграждането на нови съоръжения е, и им отнело много време. И така че не виждам как останалите ще влязат в съответствие през следващите 16 до 18 месеца. И искам да призова комисията да гледа много сериозно на този въпрос мисля, че трябва да се вземе предвид становищата на организациите на производителите. Техните мнения са доста адекватни и доста разумни предложения имат и смятам, че нашата комисия трябва да а, ги подкрепи. Благодаря на Джордж за ясното изказване. Мисля, че стана ясно, че това трудно влиза в е, дневния ред, но трябва да влезне все пак, защото е много деликатен въпрос и трябва да получим е, отговор. Проблема съществува. Много пъти сме се допитвали до представители на този сектор и има определено е, проблем с изпълнението на законодателството. Господин Шмидт, благодаря господин председателю. Мисля, че сме а, е, съгласни, че има а, е, много трудности в а, е, това, а, това, по този въпрос. Аз искам да кажа, че ние подкрепяме предложенията на производителите. и да насърчим, също искаме да насърчим комисията да настоява на високите стандарти за хуманното отношение към животните, на които всички настояваме. И аз не знам защо комисията има някакви резерви да използва мерки, като например забрана в общността или глоби за производители, които не са в съответствие. Не знам откъде идват тия резерви Тая неохота, предполагам, че идва от съвета. Не бяха отговор... Чухме, че 83 милиона яйца дневно ще се превърнат в незаконни яйца и комисията нищо не каза по този въпрос. Единственият отговор беше, че ще има конференция в сградата Шарлеман по въпросите на хуманното отношение. Това не решава проблема. Много по-обмислени и целенасочени действия ни трябват. И наистина не разбирам защо комисията а, просто не говори по този въпрос. Тогава, когато имаме ясно формулирано продължение. Аз мисля, че след като не можем да а, унищожим 83 милиона яйца дневно, а, трябва да намерим друг начин а, да гарантираме, че неотговарящите на стандартите яйца се определят и маркират като такива трябва също така да се уверим, че а, няма да пострадат онези производители, които са инвестирали в а, съответствието с а, стандартите за хуманно отношение. Тоест, трябват и нови прочити на законодателството. Или нещо трябва да се промени. Ние, ние това правим а, като парламент. Ние сме демократично избран парламент. Ние ги искаме тия стандарти, потребителите ги искат, вие ги искате и а, не виждам защо не правите нищо по този въпрос. Нищо адекватно не предприемате като действия. Благодаря. Благодаря, господин Шмидт. Андрес Гарсия. Уважаеми господин председател, когато това беше формулирано, не беше известно, че ще навлезем в економическа криза, която така ще драматично ще засегне Европа. Не знаехме също как ще, се, ще бъдат цените на пшеницата. Има редица причини за това закъснение. Въпросът сега е какво можем да препоръчим? Трябва ли да внасяме яйца от производители, които имат по-низки стандарти? Или да им дадем повече време на производителите да се адаптират? Трябва да се придържаме към производителите на общността и да бъдем по-гъвкави, за да могат те да се адаптират. Това е по-добре, отколкото да внасяме продукти с лошо качество. Благодаря. Благодаря много хубаво е, че е, имаме две минути, когато имаме да кажем нещо съществено, след като комисията бърбори 15 минути без да каже нещо. За нас, е, за повечето колеги, за членовете е, на Комисията по околна среда, този въпрос е въпрос, по който ще се измерва доверието към Европейския съюз. Приемаме акт, даваме 10 години е, за е, прилагането му. Ако сега комисията отстъпи, ние наказваме онези, които са инвестирали в изпълнение на законодателството и даваме предимство на онези, които са чакали. Три прости въпроса задавам, бяха зададени е, към комисията. Какво ще правим? Само е, едно съдебно дело ли ще е, произведем, което ще се точи 5 години е, пред съда без да е, повлияе пазара? или пък ще забраним вътреобщностната търговия на несъответстващи яйца? Второ, как ще уведомим потребителите за високите стандарти, възприяти от Европейския съюз и по-низките стандарти, които съществуват на световния пазар. И третият въпрос, и той не получи отговор, можем ли да използваме новата обща селско-стопанска политика, за да възнаградим онези фермери, които изпълняват изискванията. Много просто е. Ако Европейската комисия а, възнамерява тя всъщност се подиграва, може да се подиграе с тази комисия, като идва за първи път, нищо не казва, втори път идва и нищо не казва, и трети път идва и пак ни прави за смях, като говори несъществени неща. Много простичко е. Ние с Комисията по околна среда ще зададем устно питане в пленарно заседание към Европейската комисия. И тогава ще покажем на европейското общество, че Европейската комисия не изпълнява водещата си роля. Много ми е, е трудно да приема. Умръзнало ми е да слушам, че ветеринарната служба в Дъблин не разполага с достатъчно средства. Като член на бюджетната комисия на парламента, предложих увеличаване на средствата за ветеринарната служба. Очаквах съвета да се противопостави, защото той винаги е спестовник, но че и Европейската комисия каза не много благодарим, показва, че има място за въпроса. Те имат ли ресурс да поемат отговорността, която им се вменява след този пример – с е, разискванията в бюджетната комисия аз изпитвам съмнение по този въпрос. Затова искам да кажа на Европейската комисия, че няма да допуснем повече да е, бъдем правени за посмешище, така че историята ще има продължение. E благодаря, госпожо Ланш. Магинес има думата сега. Благодаря, господин председателю. Тук стъпваме по яйца, май. Много, много тежко. Вижте. Съгласна съм с коментарите на колегите. Не получихме от комисията отговорите, които като евродепутати е, заслужаваме. А качеството на презентацията на европейските производители на яйца изисква да предложим решения и да се отнесем сериозно. Както колегите знаят, е, ние почти не сме си представили, че ще има е, по 100 милиона а, е, незаконни яйца ежедневно в Европейския съюз. А сега изведнъж сме конфронтирани с този проблем. Да, ще има липса. Как обаче предлагате на 1 януари 2012 година да изхвърлим 83 или 85 милиона яйца? Това ще бъде огромен проблем. Някои производители след приемането на нашето законодателство са инвестирали, други не са по различни причини. Ние като законодатели и комисията трябва да се справим с актуалното положение. Не чухме отговори на направените предложения, а отговори трябва да бъдат дадени. Има нещо, което ме притеснява и то беше наблюдавано в Великобритания. Докато комисията говори за преобразуване на съществуващите кокошарници, всъщност много производители трябва да строят нова инфраструктура. И те си навличат огромни пазарни проблеми всъщност пазарът на яйца ще се срине, ако не погледнем въпроса и от тази му страна. Затова подкрепям идеята този реален проблем за производителите, а и за потребителите да бъде издигнат на по-високо ниво, да се постави въпрос в пленарно заседание. Освен ако тук на дадените предложения не чуем необходимите отговори. Подкрепям всичко казано от колегите. Благодаря. Сега Доц. Благодаря, господин председателю. Мога да кажа само, че бих се присъединила не само към чувствата на колегите и застъпените позиции, но и към а, факта, че комисията трябва да отчете нашия гняв. Ние като че ли биваме държани в застой от комисията по този въпрос. Трудно е ние като евродепутати, като хора, които представляват реални граждани, реални производители, да се върнем в страните си и да разговаряме с тези хора. Ние сме длъжни да обясним всичко, което правим. За сега това, което можем да обясним е, че комисията си заравя главата в пясъка и се прави, че проблемът не съществува. На миналото заседание на комисията зададох някои въпроси, както колегите. Е, не получих отговор. Не получих отговор и аз на своите въпроси. Е, ще ги задам отново днес и много бих се радвала, ако получа отговори. Какво ще прави комисията на 1 януари 2012 година, когато ще се окаже, че милиони произведени яйца в общността, не отговарят на законните изисквания и следователно са незаконни. Ще предотвратим ли това положение ще въвеждаме ли нови контролни механизми, е, при които да отчитаме едва след 3 години, че е, са необходими нови е, мерки? Аз представлявам някои производители в Великобритания, които са отговорили на новите изисквания. Те ще изпаднат в неблагоприятно конкурентно положение – Вижте сега, няма да ги удовлетвори, ако им кажем, ние следим само за хуманното отношение на, към животните, но не се занимаваме с конкурентните неравновесия. Действителността е, че ще има неравнопоставеност с конкурентно отношение на тези, които са инвестирали за спазване на изискванията. Това е особено важно. Кога ще, комисията е, ще е, преразгледа ли забраната за пускане на пазара на яйца, произведени от кокошки в клетки. Ще се промени ли това положение? Усъвършенстваните клетки изискват огромни инвестиции. И те трябва да имат възвръщаемост в определен срок. Ще има ли сигурност, че правилата няма да бъдат променени отново, при което тези добросъвестни производители трябва да внасят нови промени в собствените си стопанства. Сега ще дам думата на комисията, но всъщност има много, много е, записали се за изказвания. Е, още няколко минути. Благодаря, господин председател. Доста време очаквам този дебат. Много колеги днес подкрепиха позицията ми като производител производителите в нейното кралство са в средата на един проблем, за който от години няма а, решение. Има а, много производители, които преминават към новите системи на отглеждане в клетки. Европейския съюз обаче въведе крайен срок за 100% прообразуване. Да, доста време беше дадено, но неохотата да се чака до последния момент се основаваше на два фактора. Първо, в сектора се чудеше дали отново няма да се премести крайния срок, след като бяха направени големите инвестиции. Втората причина а, беше очакването, че Европейския съюз ще даде основания и субсидии а, за а, това преобразуване на производството, само че такива не бяха дочакани. 500 хиляди милиона от собствените средства на Европейския съюз трябваше да бъдат инвестирани, но не бяха. Всичко стана със собствени а, средства. Нещо повече някои нови производители а, получиха а, сериозни помощи, понякога а, по 600 хиляди евро на производител, които не се наложи да инвестират нищо, за да преобразуват старите си производствени съоръжения. След като породи тези проблеми, Европейския съюз трябва да ги разреши. Първо, ако обичате, поне е, признайте, че има проблем. Трябва да се веде задължително етикетиране, трябва да знаеме от каква клетка са дадени яйца. Трябва да има пълна забрана, забрана на вътрешнообщностната търговия. Не можем да позволяваме яйца да се движат от една страна в друга, след като има такива различия при стандартите за производство и не бива да се дават преференции на новите производители. Брит британските производители си плащат данъците, е, за да дадат възможност на другите страни да преобразуват производството си на яйца, които да се върнат отново в нашата страна. Благодаря. Джеймс Никълсън има думата сега. Няма микрофон. Uh, much, be... Благодаря. Накратко ще се изкажа, защото искам да чуя какво комисията няма да ни каже, най-вероятно. Аз в тази комисия съм от 20 е, години и това е най-лошото представяне, което съм чул. Аз съм чул много лоши, но това определено е най-лошото, което съм чул в целия си живот. Трябва да кажа на представителя на комисията. Ако той беше мой служител, отдавна щеше да е на улицата мислят се, че могат да идват тук при нас и да се отнасят към нас по този начин. И ако ние приемем това обаче, а, това означава, че ние заслужаваме това, което получаваме. Аз няма да им задавам допълнителни въпроси. Достатъчно са. Но искам да ви предложа на вас нещо, господин председателю. Вие, господин председателю, е, тая тема я пренесете на следващата среща на координаторите – и ние, заедно с Комисията по околна среда, а ще придвижим нататък въпроса. Нещата няма да спрат до тук. Служителя на комисията а, няма да му позволим да се върне там, откъдето и така пак и излагах. Това е много сериозен въпрос за много хора. И ние ще а, правим всичко възможно той да бъде разгледан а, по-обстойно. Госпожа Полсен има думата. Е, господин председател, ще бъда кратка. Над 10 години са минали от а, тази резолюция. Не можем сега да загубим нашия авторитет, като кажем, че предложението или нашето законодателство вече не е валидно. Моля да ми помислите за това, че над 70% от производителите на яйца в Европейския съюз поеха разходите върху себе си. Извършиха работата, инвестираха, както изисква закона. Тези 70% не може да ги оставим сега така. Едно практично предложение би било абсолютно забранено да се пускат на пазара яйце, яйца от кокошки в конвенционалните клетки. Това е първото предложение. Второто предложение ясни червени печати за нелегалните яйца. Господин Майер. Благодаря, господин председател. От многото точки две са важни и трябва да получим ясен отговор от комисията Първата точка е около, ед... около една трета след една година ще получаваме яйца от клетки, които не са позволени. Това не може да бъде. Тези яйца да бъдат обозначени, обозначени така, както са и легалните яйца. Об, обозначение. Затова трябва да има друга класификация. Не трябва да дискриминираме тях с червен штемпел, но трябва да има и ясни правила за етикетирането. Това е възможно да се направи без голям разход и ще даде защита. И второ, прилагането на директивата трябва да бъде значително подобрено по отношение на контрола. От други сектори, например финансовия сектор, просто съобщение е, на държава членка до никъде не води. Ако държава членка съобщи, че се работи по статистиката и е включено в статистиката, това не е достатъчна информация. Е, в финансовия сектор ще ни се изсмеят, че не сме контролирали. Второ изискване е, към комисията. Как ще контролира и ще гарантира, че след една година ще имаме напредък? господин Дорфман и след това представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Важно е, че провеждането на този дебат днеска, въпреки че комисаря вчера каза, че е не е в неговият обхват на компетентност. Става дума за селско стопанство, а не само за а, доброто положение на кокошките, а и за по-добро положение на селените и семействата им и на производителите на яйца. Наша задача е след това, което се случи през последните години, да защитаваме а, тези, които се придържаха към закона, които направиха инвестиции със свои а, собствени разходи. Трябва да внимаваме след 2012 година, когато има опасност да бъде залят пазара от тези, които произвеждат яйца, които не са легални. Два въпроса към комисията. Доколко знае комисията за това, че след преминаване към по-големи клетки, старите съоръжения не са унищожени. И доколко има информация, че са сложени вече нови клетки или се транспортират през външните граници на Европейския съюз и се произвеждат яйцата не в Европейския съюз, а няколко метра извън границата на Европейския съюз. Продължава производството им. Благодаря. И така, благодаря господин Дорфман. Това досие е в компетентността на комисар Дандали трябва да се погрижим за решение на проблема. Дам думата на представители на комисията, господин Галинели. Благодаря. Благодаря на Комисията по земеделие за тази дискусия. Дава ми възможност да чуя на живо това, което вече четох няколко пъти писмена, писмени документи. Съжалявам, че моите отговори не са били достатъчно ясни за вас. Краткото време, с което разполагам, ми позволява да кажа само следното. Комисията естествено иска да продължи дискусията на различни нива и внимателно ще проучи ситуацията. Относно етикетирането на легалните и нелегалните яйца, беше казано вече, че се е регулирано чрез едно общо правило на общността. Всички яйца, които са от кокошки в не, не, неподходящи клетки. Е, има три такива процедури за нарушаване на договора – това е обща мярка. Технически и политически се подхожда по две линии. Извършени са 20 контрола. Може да видите тези данни. Дали сме разяснение на държавите членки, че е нужно да вземат съответните мерки. Някои държави членки имат планове за действие като реакция Румъния, Германия, Литва, само тези държави изискваха да бъде изготвен доклад. Съответните органи на тези държави смятат да прилагат тази система. Ние отправихме запитване, но не получихме отговор от тези държави членки, а без а, отговор не можем да извършим прилагането. А, извършихме контрол, съответните органи в държавите членки трябва всяка година да не съобщават данните с броя на кокошките. Още не сме получили данните от всички държави членки, както казват, нарушение има непрекъснато, за да може всичко да стане прозрачно. Няколко държави членки не са изпълнили задължението си, че трябва да прилагат законовите разпоредби. Тоест, е, има трудности при прилагането. трябва да се видят законовите разпоредби по защита на животните. Малко са контролните инструменти на общностно ниво и това е един от ключовите елементи, който сега се оказва е, като важен за последните години в политиката на защита на животните. И положително, от което искам да кажа е, че пазарната система и това, което пазара изисква, е в движение по посока към альтернативни системи, които дават важно място на защитата на животните. Това са качествени критерии и тези данни ги получаваме от, не само от потребителите, но и от селското стопанство. И това е много важна дискусия при разговорите относно реформата в ОСП. Ние искаме да дискутираме как европейските граждани виждат това и представителите на отделните парламенти. Господин председателя казва благодаря на председателя на комисията. След като това беше казано от господин Габинели от комисията, важни са стабилизационните мерки да бъдат продължени. Ние не можем просто да оставиме нещата, трябва да предприемем нещо и ще го направим в нашата комисия, но извън нея, за да можем е, да организираме един час за задаване на въпроси. Господин Бове, е, ползвам се от присъствието на господин Гавинели, който представлява господин Дали и представлява комисията, е, генерална дирекция Санко, за да уведомя колегите от Европейския парламент, че днес направих пресконференция. За да заклеймя е, лошото функциониране на Европейската агенция за безопасност на храните и за да заклеймя тази агенция за това, че представлява големите агропромишлени комплекси на ев... ниво Европейски съюз и за това, че агенцията е изменила на мандата си. А, тя а, и, е, в докладите си е, дава невярна информация. На Комисията по околна среда е бил даден през март месец доклад а, с невярно съдържание – и това е явен конфликт на интереси. В този доклад ЕФСА а, промени декларацията а, с нощи в 6 часа. В много тежко положение сме. Днес комисията всъщност защитава интереси неприемливи и за това моля да предадете на господин Дали тази информация. Аз го бях уведомил за тази пресконференция и за състоянието на нещата на 14 юли. Надявах се да последва неговата оставка и за това днес сутринта разпространих информацията публично. Благодаря. Да, разбира се. Казва председателят, тази информация ще бъде а, е, разпространена като информация от господин Жозе Бове. Още малко ще ви задържа. Ще се видим сега в 3 часа, но искам да ви кажа преди това, че сме раздали календара за заседанията през 2011 година. В 3 часа в друга зала.